Προχωρούμε τώρα στις ψηφοφορίες. Така и сега продължаваме с гласуването. Първо доклада Артуи. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклада Каспари. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклада Юрхей, Моля, гласувайте поименно. именно. Край на гласуването. Приема се. Си. Доклада Андерсън. 96-то изменение. Моля, дигнете ръка за против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 95-то по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 95-то. Заставаше дума за 95-то. По именно гласуване, край на гласуването. да разбирам, че има някакви проблеми. Така че още веднъж ще гласуваме. Много ви моля за тишина. Имаше някакъв проблем. Про... Отново гласуваме изменение 9-5. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Телос ψηφοφορίας. Край на гласуване. Приема се, което означава, че сме приключили с първото четене. Доклада Лунгрен. 41 во изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С това приключва първото четене. Доклада Гростет. Гласуваме решението на комисията ИТРЕ за започване на преговори по доклада на госпожа Гростет за изработване на европейска програма за промишленост в областта на отбраната. Някой иска ли да вземе думата? Не. Да, давам думата на господин Бютикофер. Той е против решението на комисията. Имате думата, господин Бютикофер. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Смятаме, че тук трябва да се вземе това решение, тъй като е то, то е от голямо значение за общността. Ние сме за това да има по-общо европейски подход към сигурността на всички европейци. Това включва и сътрудничество в областта на отбранителната промишленост. Но в случая става дума за пропусната възможност – 178 отбранителни системи действат в момента в Европа. С това решение няма да намалим броя им. Няма да намалим и 80% разходи за отбрана на национално равнище. Няма да повишим и процента на ефикасност, който в момента е 15%. С други думи, няма да постигнем предварително декларираните си цели. Затова и сме против настоящото предложение. Не ни е необходимо повече финансиране финансиране. Е необходима ни е повече ефикасност. Не ни е необходим и повече капацитет, тъй като това ще доведе само до повече износ на отбранителни продукти. Благодаря на господин Бетикофър, който а, се изрази против решението. Госпожа Гростета за. Благодаря, господин председател. На 21 февруари комисията ИТРЕ прие с голямо мнозинство моят доклад за европейската отбранителна промишленост, както и мандата за преговори. Така че ви моля да препотвърдите и подкрепите това решение за междуинституционални преговори. Целта е да се подкрепи промишленото сътрудничество в Европа, за да може нашата промишленост да бъде по-стабилна и по-инновативна. Необходимо е да се подкрепи промишлеността, за да се избегне препокриването, което струва много къп, скъпо. Гражданите искат повече сигурност, за това е необходима помощ, мащабно разгърнат по-мащабно разгърнато сътрудничество, тъй като конюнктурата е нестабилна. Регламента трябва да влезе в сила на 1 януари 2019. Трябва да вземем решение колкото се може по-бързо, за да го включим в бюджета. Е, подкрепете все по-бързото и по започване на преговори. Благодаря. Така че ще гласуваме решението на ИТРЕ по именно Моля, гласувайте. Ликсите, της ψηφοφορίας. Край на гласуването. Предложението е прието, което означава, че комисията може да започне преговори от, с от днес нататък. Сега минаваме към доклада Форенца Бьорк. Параграф 14, оригинален текст за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим по електронен път? Добре. Ставаше дума за параграф 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се и то с голямо мнозинство. Съображение А е за, против, въздържали се да провериме по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображен А и оригинален първоначален текст за, против, въздържали се, Приема се. Искате да проверим? Добре. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С мнозинство поименно гласуване за цялостния текст. Моля, гласувайте цялостния текст. Край на гласуването. Приема се. Доклада Джуфрида. Целият текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклада Валина. Първо изменение, параграф 4. 76 депутата са се подписали по това изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. По именно гласуване на целия текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С това приключваме гласуването. Благодаря на всички. Госпожи и господа, уважаеми колеги, продължаваме по дневния ред. Преминаваме към обясненията на ВОТа. Започваме с доклада.